Hello, nice to see you. Hello. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Скъпи колеги, дами и господа, добър ден отново. Току-що идвам от Комитета е, на регионите. Те много е, проявяват особен интерес към нашия пакет е, чиста енергия за всички европейци интелигентните градове, е, много въпроси около това, неща важни за всички и Комитета на регионите също. Да започнем общественото изслушване за, на тема чиста енергия за всички европейци. Две сесии. Първата е енергиен, е, е, устройство на енергийния пазар е, на бъдещето, е, какви промени са необходими. Второ, пазарни възможности и е, препятствия и е, проблеми. Това изслушване е продължение от работата ни на ноември е, от ноември 16, когато е, комисията публикува един огромен пакет от 8 законодателни предложения. Някои се отнасят до обновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, други са свързани с готовността за управление на риск, рисковете, управление на енергетиката, нов е, структура на пазара. Е, подразделихме тези 8 предложения в две групи и е, ще разлежаме всяка от тези две половинки в пакет, значи две по четири. И ще приключим с първия пакет, първата част през октомври, а с втората през ноември. Това е, са намеренията ни. Така че бихме искали максимално да научим по този въпроси. И е, за това, това публично изслушване е много навременно. Добре дошли на всички участници в двата панела. Удоволствие, че сте с нас. Структура на енергийния пазар на бъдещето. Какви промени са необходими на енергийния пазар в Европа, както по отношение на газа, така и на електроенергията? Този пакет е специфично насочен към е, електроенергията, но не трябва да забравяме и газовия пазар и съвместимостта между е, двата източника, е, което е абсолютно необходимо. Разбира се, проекта за общия пазар и пазар на едро, така да се каже, и кодовете за пренос а, е, а, е, и мрежите са съвсем различни за газ и за електричество. Мисля, че това заседание е посветено е, по-специално на електроенергията, но не трябва да изпускаме от внимание пазара на газ. Първият оратор е господин Тобиас Паулун, главен стратег в областта на енергиен е, на, енергийната борса. Е, той е, е неговата институция, освен с електроенергия, търгува и с квоти, с емисии и пазара на е, емисии е, на квоти е много важен. Е, имаме предложение пред съвета за това, за схемата за търговия с емисии. Е, така че хубаво, че ще говори за това. Не повече от 7 минути ви моля да говорите, тъй като предпочитаме да имаме една по-бурна дискусия. Благодаря много, господин председател. Дами и господа, благодаря за възможността да представя е, е, мнението на Европейската енергийна борса по зимния пакет. Е, това е основния спот, е, основния спот екшейндж, където се търгува е, къси, краткосрочно с енергийни продукти и след това фьючерси. Миналата година имахме е, над 4000 е, е, тера е, вата е, оборот миналата година, значителен обем, което показва, че е, енергийният пазар, който имаме създаден през последните години е сериозно постижение. Е, трябва да се развива и в бъдеще в контекста на е, е, с ударение върху обновяемите източници. Е, е, нещо, което вече добре функционира. Е, е, сега подробно, подробност, преди да навлеза в подробностите на енергийния зимен пакет, е, искам да кажа няколко по-общи неща. Пакетът бе пуснат е, преди няколко месеца след гласуването в Обединеното кралство, когато идеята европейската, че можем да постигнем много, ако сме заедно, беше особено важна и така се усещаха доста, имаше доста несигурни моменти в глобален мащаб. Този пакет дава една перспектива перспектива за бъдеще, как би изглеждал енергийния пазар в бъдеще, е, за да е, е, е в полза на всички нас европейските граждани. Добрата новина е, че според нас пакетът е, дава на отговор на някои въпроси, но в някои области е, затъва е, в подробности и може би ще е добре да се представи отново ясна, да се даде ясна картина това, което се опитваме да постигнем и кой за какво ще отговаря в, по пътя на постигане на тези цели. Е, бъдещия пазар, енергиен пазар трябва да почива върху три основни принципа в бъдеще. Координат, координиране на, на е, е, пазара, което а, трябва да е ефективно и за обновяемите изучи, и за решенията за инвестиции. А, второ, крупни и ликвидни а, ценови зони, е, където различни е, играчи на пазара могат да се срещат и да е, общуват по един прозрачен и конкурентен начин. И трето, пълно интеграция на енергийните, обновяемите източници на този пазар, за да се избегнат изкривявания на пазарните цени. Това е нашата така, мнение за дългосрочни енергиен пазар и много вече е постигнато в това отношение Както казах, вече имаме конкурентен пазар, енергиен пазар. Германската, австрийската ценова зона са най-ликвидите, най-конкурентните в момента, но и други пазарни е, сфери се развиват също и така има перспектива в тях е, зимния пакет и визията за бъдеще може да стъпи върху това, което, е, с което разполагаме днес. Сега е, ще ви представя седем области е, от е, зимния пакет и е, ще дам една оценка на всеки от, всяко от тях. Първо е пазара, сигналите, които изпращат пазарните цени. Цените трябва да бъдат е, образувани така, че да се избегне ненужното изкривяване на, е, пазарите на електроенергия. Е, пазарите при недостиг също трябва да са съответни, но трябва и да имаме дефиниция на, на тавани на техническите цени. Нещо, което в някои случаи трябва да се остави просто на борсата и нейните членове. По този начин много по-адекватно се определят тези тавани, отколкото регулирането. Второ, дългосрочни, възможност дългосрочно хеджиране. Е, това се споменава като важен елемент в зимния пакет. Продуктите, е, така както могат да се търгуват на, на, на борсата днес, е, се имат предвид, а не дългосрочно е, е, недългосрочни покупки е, за десетилетия напред, които са по-непрозрачни, по-неконкурентни за дългосрочните възможности за хеджиране става дума за нови продукти, за обновяеми източни, които са предназначени за техните нужди и също предлагат възможности за хеджиране. Третата сфера е, ни представлява сериозна грижа за нас. Това е определене на зоните на офериране. Тези зони трябва да са еквивалентни на дисбалансираните зони, което е обратното на предишния законодателен пакет, където се казва, че дисбалансираните зони трябва да са еквивалентни еквивалентни на оферираните зони, на практика е, излежат нещата едни и същи, но всъщност гледната точка е различна. Визията трябва да е, е по-голям, ликвиден и конкурентен пазар, така че тези зони трябва да се разширяват максимално Четвъртата е, сфера е на механизмите на капа, за капацитет. Тук е, това трябва да, до това трябва да се прягва в крайен случай. И разбира се, държавните е, насоки трябва да се спазват. Смятаме, е, трябва да има стандартизирани е, условия и общи критерии за пазарите на капацитет е, на мощности и е, тези пазари на мощности трябва да са е, отворени за трансгранично участие също така. Шестата сфера, петата, извинете, е интегрирането, включването на обновяемите източници на пазара. Тук водещия принцип отново е, че цените не трябва да е, изкривяват е, ценовия сигнал от пазара и не трябва да бъдат регулирани. Е, добре е и важно е краткосрочните пазари, е, е, че ролята на краткосрочните пазари е доста така подчертана в този пакет. Е, има две области на координация в между регионите и между различни политически сфери Регионалното сътрудничество е много важно за развитието на конкурентен енергиен пазар в Европа той се е, отнася и до сътрудничество в, е, между операторите на преносими е, си, мрежи. Е, смятаме, че точната дефиниция на регионални оперативни центрове е, отива твърде далеч и не отчита в достатъчна степен отделната отговорност на е, операторите, особено оперативните аспекти. И накрая ко координация на политиките, и ще това ще приключа, трябва да има ясни, да се прави ясна разлика между енергийните теми и екологичните. Правилото за 100 кВт е, като прак за участие в механизмите за мощности. Е, това, е, този принцип не помага. Основният принцип трябва да бъде една цел, един механизъм, една цена. Благодаря. А сега ще дам думата на госпожа Сузан Нис, която е, управител в ЕНСО. ЕНСО е, е той да е, бе създаден е, възоснова на третия законодателен пакет 2009 година и представлява в момента че, включва 42 оператора на е, електропреносими системи от 32 страни в Европейския съюз. Тоест, по-голям обхват има от самия Европейски съюз. Така че вие очакваме от вас да ни кажете как си представите вие структурата на пазара от, през погледа на операторите, които всъщност носят най-голяма отговорност за вътрешния ни е, пазар на електроенергия. Защото разбирам, че вие сте ЕНЦО Е, не ЕНЦО G, е, Г, но всъщност сте в добри отношения с тях, няма конфликти между вас. Имате думата. Благодаря. Е, ще си спестя минутата, която изгуби е, колегата преди мен. Уважаеми е, дами и господа, много ви благодаря, че поканихте представител на нашата организация на тази дискусия. Както каза е, господин Бузек, първо става дума за един енергиен пазар. И дали става дума за това как се нарича, трябва да е ясно, че ние трябва да сме наясно в Европа. Има фантастична инфраструктура и на пазара на електричество и на газ. Електричеството както коментира и господин Бузек, ние излизаме из, извън границите на Европа. Норвегия, Швейцария също са интегрирани, Обединеното кралство и ще си остане също така важен член на нашата организация. Тоест, това измерение на Европа от тат, извън границите всъщност се измерва с един европейски е, подход, който е и регионален. Освен това не е доброволен, а е задължителен. По отношение на преноса на енергията, ясно е, че пакета от законодателни предложения, както сега красиво се нарича чиста, Европа, е, чиста енергия за Европа, е там, за да се осигури устойчива, сигурна и конкурентно способна енергия за Европа, включително свързване на континента и постигане на целта за 45% е, слънчева енергия до 2030 година. Що се отнася до пакета, тук ние излизаме с една е, таблица, е, в която описваме необходимите промени. Една от необходимите промени е да се запази разпоредбите, които вече се съдържат в амбициозното предложение на комисията. Тук има списък. Да, на парадигмата за активен потребител. Също ние имаме нужда и е, стимули за ценообразуване заради недостига на енергия. Не трябва да има горна граница за цените, трябва да е лесно да се сменят доставчиците, трябва да има и рамка за готовност за посрещане на риска на базата на принципа за субсидиарност, както е- се случва и с доставките на газ. А също това трябва да се оцени доколко адекватни са европейските ресурси, ресурси и как може да подобрим тази адекватност в бъдеще. Също така трябва да има и регионално сътрудничество и то да е достатъчно амбициозно, за да постигнем целите до 2300. Много оживена беше дискусията за това какви са регионалните постижения, базирано на постиженията на Централна Европа с, с интегрирането на техните енергийни системи. Виждате тук а, е, няколко примера. Нордбалт, Литпол, Естлинг, т.е. Е, страни, които са, са се включили в общата европейска система – от страна на пазара, те се придвижват към северо-западна Европа, включително с възможностите за включване в мрежата. Сега вече се е, говори за включване на, от центъра към изток и от центъра към запад, т.е. да няма разделителна граница между изток и запад. Така се постигат повече възможности за намаляване на цените, повишаване на конкурентоспособността, подобряване на сигурността на доставките и интегриране на производството на възобновяема енергия. Разширява се и регионалния подход. Що се отнася до тези моменти, е, имаме своите безпокойства за е, възобновяемите енергии. Е, кодекса за мрежата – много труден, амбициозен процес с много предизвикателства пред Европейската, агенция, регулат, Европейската агенция, регулаторна агенция. В пакета почти не се споменават тези, този кодекс, а той е ключов приоритет. Изпълнението ще отнеме още две години поне Що се отнася до регионалните оперативни центри, центрове, напълно подкрепяме това да бъдем и амбициозни, да има регионално измерение, да има регионални оператори на електропеноцините системи и да има сътрудничество между тях. Но не сме съгласни да има задължителен елемент на вземането на решение по отношение на такива нови структури, които нямат съответните структури на национално ниво. Ако не може, това ще носи само рискове, ако няма, няма никакви предимства за гражданите. По отношение на структурата на пазара също имаме някои безпокойства, които сме очертали в своя документ. А, за интегрирането на пазара на едно и на, и на едро и на дребно считаме, че е изключително важно да има организираща институция, но е много важно също така да се подкрепят местните пазари което е обратно на търсената интеграция на, на, е-, на пазара на едро и на дрембо. Потребителите трябва да могат да действат на целия европейски пазар, а не да бъдат ограничени в регионалната рамка. Така че пакета а, трябва да даде е, възможности за обмен трансгранично да има гъвкавост при е, енергоразпределението и то достъп до е, трансгранично до пазарите на едро. Благодаря. Сега господин Матиас Бък, ръководител на форума за преминаване към чиста енергия. Господин Бак е, работи е, повече от 10 е, години за Европейската комисия, включително и под ръководството на господин Поточник, екс-комисар за околната среда и също в ресора за научните изследвания. В такъв смисъл, вашият опит за опазване на околната среда и климатичните промени, е, вашата позиция от гледна точка, от гледна точка на форума е, смяна на енергопотреблението или смяна на, енергия, на енергийната политика Energy Vende, е, вашата позиция ще бъде от ключово значение. Благодаря. Благодаря и за поканата да ви запознаем с нашата позиция. Това е, е една специализирана група в Берлин и е, ние наистина се занимаваме с нещо изключително важно, именно да мислим за бъдещето, с акцент върху германската действителност в отрасъла. Това е един дългосрочен проект. Разбира се, работим и по отношение на цялостната позиция в Европа. Работим и с международни партньори. Сега някои основни аспекти ще разгледам в този изключително важен зимен пакет за Европа. Ще започна подчертавайки, че каквото и да се случи, е, при перспективата на развитие на защита на климата на общностно или национално ниво, много по-важно е да работим в сътрудничество, отколкото да работим по-отделно. Това е изключително важно и в този смисъл пакета за чиста енергия е изключително голяма възможност предостава, за да може да се разгледа целият този проблем от европейска перспектива в контекста на глобалната в един много позитивен план. И сега, по-конкретно. Добре е да кажем, че Европа отбеляза значителен напредък, внушителен напредък по отношение на вътрешния енергиен пазар. Както и преждеговорившите оратори посочиха, целта за ВИ е заложена е, за 45% процес, е, процент от а, е, производството на електричеството, което означава, че баланса енергиен ще бъде много по-гъвкав. И Действително, предложението на комисията е насочено към предоставане на по-ликвиден, бързо развиващ се пазар. А сега балансът, който съществува по-настоящен в Европа, можем да кажем, че наблюдаваме наистина свръхкапацитет, значителен за Европа като цяло. И ако погледнем бъдещето развитие, очевидно е необходимо да имаме по-гъвкав баланс. И някои капацитети например въглища, трябва да бъдат изведени от системата, за да се създаде възможност в системата за по-голяма гъвкавост, което ще даде възможност пазарът да се развива по-ефективно. Има някои, според нас, много интересни показатели от предложението в комисията, които наистина се спират на проблема с свръхкапацитета. В съобщението, което е в пакета, комисията обявява, че ще започне диалог с държавите членки, които искат да имат социално справедлив преход по отношение на регионите, които са интензивно въглеродни по-настоящем, което е много важно, защото ще се подпомогне един подобен преход от въглища към други източници в някои райони на Европа. Нещо друго, на което искам да се спра, са е, интервенциите по отношение на капацитета. Има значителни предложения в предложението на комисията относно създаването на такива механизми. И от наша гледна точка, с перспектива за бъдещото развитие, наистина е изключително важно тези интервенции да бъдат свързани с декарбонизация и необходимостта от гъвкавост. Въпрос като междусистемни връзки, енергийна ефективност и техния принос към цялостния процес на адекватност на ресурсите при търсенето и баланс с него са очевидно изключително важни. И сега, предложението на комисията, като разглеждаме, виждаме, че то ни води в правилната посока. Много важни въпроси са разгледани, но тук не става въпрос само за изграждане на капацитет, а за ефективност на търсенето и всичко това може да бъде укрепено в разпоредбите, именно как тези механизми трябва да се създадат, ако държавите членки установят, че има адекватност на ресурсите или съответно има проблем с това. И така, за разлика от говорящите, искам да кажа, че ако има капацитет, при който може да има договореност в рамките на механизма, това е една добра възможност за гарантиране на последователност с целите за декарбонизация на ЕС. По-нататък по отношение е, интегрирането на пазара в ЕСА. Това е процес, който ще продължи и е, комисията е, оказва сериозно въздействие върху държавите членки да а, постигнат по-добра интеграция на пазара по отношение включително и на конкурентно способните търгове. И с други думи, цената от 60 евро или над тази цена за СТ не е реалистична от аналитична гледна точка да допуснем, че по този начин ще има наистина инвестиции, които се движат от пазара, за да могат наистина да доведат до увеличаване на този дял. Има редица проучвания, които са правени в тази насока. За нас това означава, като мислим напред, имайки предвид разискванията, които се водят относно емисиите, и сигнала за цената, е, който може да ни доведе в посока 2020-2030 година, ние сме на мнение, че като гледаме тези числа, е, все още ще бъде много важно да има наистина много важни рамки в държавите членки за ВИ. Това значи, че ще бъде намален риска а това означава от своя страна, че разходите за инвестициите и цената на инвестициите ще бъдат максимално ниски. Това е изключително важно, така че ако има търг за нов капацитет, е, тогава цената, ако е по-висока, платена от дънакоплатеца, платеца не бива да се а, получава и как може да се избегне именно с помощта на подобни механизми. И на последен етап от моята презентация. Къде се намираме по-настоящем? Е, зная, че това е много важна тема за съвета и за е, парламента, именно е, системата за търговия с емисии. Трябва да има последователност, разбира се, е, им, разбира се, и сериозни реформи в СТ, което обаче ни кара да мислим, че 20 и 30 година е, трябва да се предвидят наистина стъпки за декарбонизация. Благодаря председателя, благодаря много. Това е много важна тема за СТ, как да се реформира, в каква посока да се развива схемата. Е, а сега бих желал да дам думата на колегите за въпроси и отговори. Четирите докладчика поискаха думата. Най-напред на тях ще дам думата. Господин Карич, нов дизайн на енергиен пазар. Заповядайте. Благодаря. Ораторите бяха много интересни. Първо коментар и въпрос. Непрекъснато се чува това е, че е, намаляване на риска е равно намаляване на разходите. Но разходите се минимализи... свеждат до минимум, когато е, се когато всъщност аз не, не мога да разбера каква е връзката между риска и, и, и е, разходите. Е, е, другото е, е, каквото и да правим, използването на обновяеми източници е, се увеличава. Системата все повече има нужда от резерви, когато не грее слънцето, когато не духа вятър. Е, сега механизми и мощности, е, които е, се, са там в случай, че ни потрябват, доколкото разбирам. Въпросът ми е, въпросите са ми следните. Могат ли пазарите да предоставят този бекап, така че да се гарантира висока сигурност на доставките? Защото можем да чакаме два часа да бъде доставен някакъв документ, но не можем да чакаме часове да се появи слънцето. Значи, е, дали е, се плаща на някого просто за да направи нищо и при какви обстоятелства става това. Е, сега, господин Бранка Лапес за обновяемите. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички вас за презентациите ви. Наистина това е един огромен пакет, с който се занимаваме в момента. И ако трябва да изпълним заложените в Париж цели, декарбонизация до е, 2050 ще ни трябва да запретнем ръкави и да работим е, яко от сега. Енергийните пазари са изложени на големи промени. Те трябва да интегрират децентрализирано обновяеми източници с е, при ниски оперативни разходи. Е, трябва да приемаме и нови участници на пазара. Всички тези промени са е, неизбежни. Е, имам въпрос към господин Пауло. Е, дали новия регламент ще разсее нашите съмнения, защото е, тук е, има доста е, неясноти. Второ, какво ще каже за проследимостта от субсидирани е, обновяеми източници? Бих искал да чуя нещо и за проблемите при взаимо свързаните мрежи. В Испания, например, кой е, носи окончателната отговорност за координиране на е, преносните мрежи на регионално равнище, например? Е, следващият въпрос. Благодаря. Моя въпрос е към господин Бук. Той спомена гъвкавост Стана дума, че за да има гъвкавост при е, използване на енергията, ветроенергията, трябва да имаме е, значителни енергийни резерви, което намалява енергийната ефективност. От това, което казахте вие, аз разбирам е, следното. 250 грама на е, мегаватт е, час. Това е огромна новем. В Германия има план, например, че ветроенергията ще е, съчетава с газ, енергията от газ. Значи 20-30% е, от вет, вет, ветротурбини и е, останалото от газови турбини, не бойлери, а турбини. Това вече дава възможност за гъвкавост и е, гарантира енергийна ефективност. Вярно ли е? Така ли е? Следващия въпрос. Е, е, Мортон който представлява ЕСО. Благодаря. Да, много беше полезно и интересно това, което чухме. Имам е, една бележка към презентацията на доктор Нис е, за изпълнението на, на е, мрежите и кодексите, е, това е важно и то е свързано с регламент АСЕР. И това е един основен въпрос, е, с който трябва да се занимаваме в тази комисия. Напълно съм съгласен с това, което казахте по този въпрос вие. Въпрос към господин Бук имам. В е, вашата презентация, в един от диапозитивите, Забравих си очилата и ми беше трудно да чета от екрана. Както бих нарекли е, американците, доста размазани бяха диапозитивите, но на четвърти диапозитив отнася се до е, жизнен, е, енергийните мрежи за обновяеми съчетци. Вие казахте, че всичко това става при най-малкото развитие на цените. Бихте ли споменали нещо повече по този въпрос? Някакви калкулации правени ли са? Каква е оценката ви за това? Благодаря, колега. Господин Турмес, един въпрос имам за представителите на Европейската енергийна борса. Гъвкавост. Говорихте за хеджиращи продукти. И се връщам към въпроса на господин Коренс. Какъв пазар ни е необходим? Каква структура на пазара да предвиждаме? Как ще се управлява търсенето, е, примерно газови турбини с отворен цикъл и така нататък. Как ще можем да свършим тези неща с пазара, който ще видим в Европа? Въпрос за господин Бук. Два търга се проведоха в Европа за е, соларна енергия. 55 евро е, за мегаватна част е, германско-датски търг. И същевременно в Полша се проведе такъв е, търг, където окончателната цена на мегаватт час беше 95 евро. Е, значи технология, която е така масова на пазара, защо е, в Польша е, е, цената се получава 40% по-скъпа, отколкото в Дания, като цената на земята вероятно в Полша е по е, ефтина, значи и Дания е член на Европейския съюз и Полша. Как можем да обясним тези огромни разлики? Може ли нещо да се направи от е, гледна точка на вашата е, организация? една и съща технология, една и съща е, е цената е, е, една и също е слънцето, по-ефтина е земята в Польша и двете страни са в Европейския съюз. Нещо може ли да коментирате? Благодаря. Госпожа Вернер. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса към докладчиците по темата ценови разпределение на цървите зони. Комисията предлага Е, да се е, поставят е, гаранции, които да, чрез които да сложи край на тези тесни места в доставките и тези зони. Въпросът е, трябва ли да бъдат допълнително подразделени тези зони или не? за да се е, взето ли е това предвид при отстраняване на тези е, тесни места. В е, Германия, например, в, дневно, е, в, в немско-австрийската ценова зона, е, тя се смята за най-ликвидната е, е в света, в Европа и мисля, че ще е контрапродуктивно това разделение там. Е, Второ, е, стойността на по-малко като натоварване, е, готовността за е, плащане при запазване на, на готовността за доставки на електроенергия Държавите членки би трябвало сами да определят тези цени. Въпросът ми е, всяка държава членка може да вземе, поеме известна сума а, и в такъв случай ще имаме а, 27 най-различни стойности или и а, так, такива, а, това би довело до едно абсолютно разкривяване на пазара в Европа допълнителен въпрос към ЕСО. Аз приятно съм питал и комисията за това. Защо трябва ЕСА да, бъде, да получи повече правомощия? Има смисъл АСЕР. има смисъл ако в сегашното сътрудничество има проблеми. Тогава би трябвало АСЕР да получи повече правомощия. второ, винаги говори се, че има проблеми при трансграничния пренос на електроенергия, например, към Германия. Това се дължи, както казах, на това, че няма достатъчно готовност. Може ли тук е, да се случи така, че е, в крайна сметка един голям е, един, да бъде изграден един огромен автобан и, и една малка такава провинциална уличка да осуети проекта. Е, всъщност не смятам, че е, АСЕР трябва да бъде е, допълнително засилван, за да постигнем целите си. И накрая механизмите за мощностите. Става дума за 550 грама като горна граница. Правили ли сте някаква оценка на въздействието? Имате ли някакви документи, на които се почива тази е, е, стойност или просто така произволна сума е? Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам, имам въпрос, това е колегата Сика. Независимо дали става за въпрос за възобновяеми е, енергии, енергия от въглища или от други източници, всички помощи ще изчезнат, освен за възобновяемата. Може ли да ми отговорите? В Румъния имаше положение, следното положение. Бе закупена енергия на цена 10 евро и бе продадена е, примерно на цена 50 евро, пазарна цена. В такъв смисъл смятате ли, че този тип трансгранични сделки могат да бъдат толерирани без да се взема данък добавена стойност. Освен това, в, през януари в нашата страна а, имаше температури от минус 20 градуса и изключително а, силен а, вятър на моменти стигаше до минус 30 градуса 30% от нашата енерго, енергопроизводство се базира на въглища. И за да постигнем някаква ефективност, ние трябва, искахме да вземем заем от Европейската инвестиционна банка, но договора не бе подписан за, за обновяване на централите, защото се считаше, че няма да е достатъчно доходоносна тази дейност и че е, е, системите е, и нямаше, нямаше как да се покаже, е, да докажем, че има достатъчно капацитет е, от гледна точка на работна ръка да се извършат тези ремонти. След като е, ние имаме сега границата от 55 грама, тук моментално се сбързваме с проблема на нашето производство, базирано на въглища. Ще се налага да внасяме, примерно от Унгария. Русите, е, от Русия ни казват, че няма да ни снабдяват повече с газ е, и е, цените ще се качат поне с 50%. Какво да правим? Нека да чуя отговора ви. Съвсем конкретен на е въпросът всъщност. Следващият оратор господин Краснодепски. Първо, коментар. Първият експерт, който говори тук, каза, че не бива да смесваме целите на енергийната политика с целите за борба с климатичните промени, защото това са различни теми, които трябва да бъдат обсъждани отделно. Има ли проблеми с превода, пита оратора? Тоест, ние чухме различни становища за това дали енергийната политика да бъде свързана с политиката за борбата с климатичните промени. Става дума за представителя на форума Енергивенде. Венде. Ние имаме опит от страни членки, които са въвели в голяма степен възобновяеми енергии. И искам да запитам, всички е, тези цели, свързани с преминаването към чиста енергия, създават е, проблеми с е, резерва, с запаса и съответно енергопреносимата мрежа. Също се създават проблеми с съседните страни и затова искам да запитам господин Полин, как това се свързва с вашето становище за необходимостта ефективно да се е, интегрират възобновяемите енергии. Може ли да ни дадете примери? Как създаването на подобни зони за участие в търкове, ще ни позволят по-ефективно да интегрираме възобновяемите енергии. Следващият. Това е μια прагматική απορία. Πώς θα паме από την κατάργηση των επιδοτήσεων προς... Как би трябвало да е, организираме държавните помощи е, за енергетиката, какви механизми предлагате тук, без да, сру, да, да е, подкопаем самите пазари? И второ, за сигурността, енергийната сигурност. Има държави и членки в ЕС, които е, са външна граница. Е, е, както Гърция, например, е, как е, се представят един механизъм за трансграничен пренос на електроенергия, за да се гарантира енергийната сигурност на подобни държави, държави с такова географско положение. Благодаря. Госпожа Харлос. Тук сте на моят списък за въпроси бих искала да кажа, че целият зимен пакет, е, разбира се, е свързан с политиката за климата и не би било правилно е, климатичните цели и политиката и енергийните цели да се обсъждат е, отделно. Зимният пакет, според мен, трябва да служи точно за това. В е, спо, е, декарбонизацията, за която се разбрахме в Париж, да се осъществява на практика. И аз бих искал да попитам отново господин Бук, е, каква е, е, какви са основанията за... Е, трябва да има ясни основания и причини за енергийните резултати. Аз мятам, че абсолютно вярно, оправдано е, че Европейската комисия предлага тези стандарти. Благодаря, госпожа Ернст. Благодаря. Две неща ме вълнуват. Първото, говори много за чиста енергия и свръхмощности, как да се намалят, как да се е, образуват е, цените, е, за да, са, да има разумни цени, приемливи цени, които да се запазят. Става дума за член 24. Друг въпрос е, трябва да засегнем за енергийната бедност е, в някои европейски страни. Това е особена тема. Тези е, две, два аспекта не могат да се разделят един от друг. Трябва да, да целите на пакета за чиста енергия и енергийната бедност трябва да се разглеждат в комплекс, защото от тук произлизат сходни проблеми. И е, нещо друго, което ни вълнува, е, е въпросът за е, обновяемите източници. Последните месеци непрекъснато говорим за запаси, за е, съхраняване е, и е, вие казвате е, енергична, така мощна рамка за обновяеми е, източници. Е, как е, тук ще се е, е, с, как това се съвестява с е, е, съхраняване е, на енергия и за и е, връзката с е, климатичните цели. Е, как е, во мислите и за това, за справедливия, така наречен преход, Just Transition? Uh, thank you very much and thanks to the speakers. Следващия колега, господин Кели. Благодаря, аз съм от Ирландия. Ние имаме желание да си спазим ангажиментите, свързани с борбата с климатичните промени и прехода към възобновяема енергия. Но е, сега изпитваме трудности, свързани с Брексит. Ние няма да бъдем свързани с европейските страни след това и всички тези е, интерконектори, които се изграждат, са безспорно важни, но и много скъпи. Е, очаква се Европа да бъде свързана, да има енергиен пазар, но как може да се случи всичко това и да бъде на постижима цена? Второ, въпросния запас, резерви за възобновяемите енергии. Ако продължават научните изследвания и успеем да получим възобновяема енергия не само от обичайните източници, но и от други. Миналата година, примерно, колеги ми разказаха за научни изследвания за енергия от е, прилива и от океанските вълни. Тези неща ще дойдат, сигурно, след, може би не толкова скоро, но все пак ще станат е, действителност. Та, ако изградим интерконектори, може би вместо да търсиме изкопаеми е, горива в, е, като запас на възобновяемите, да използваме възобновяеми като запас за новите възобновяеми. Защото ще има различни видове източници. Не следва ли да отдаваме приоритет да създадем реален енергиен а, съюз, и тогава вече да направим нещата много по-практични и по-постижими. the answers and, uh, and remarks. Answers and, and remarks. yours. Thank you. Заповядайте. господин Бук. Доста а, теми бяха повдигнати от а, колегите. Благодарности за въпросите. Според мен те са абсолютно по същество. Господин Карвар започна с а, с идеята, че може би ще трябва едно към едно да има резервна система спрямо тази на произвеждането на енергия от възобновяеми източници. Тази теза обаче не се споделя от нас. Някои страни членки, които използват в много голяма степен възобновяеми източници Ирландия, Дания – е, нямат е, тази е, система на 100%, резервен капацитет. Има съответни проучвания и прогнози за бъдеще, които предлагат именно този тип решения със съхраняване на енергия и, и съответно резервни е, мощности е, в океана. Така че изключително е важно да сме наясно с въпроса какъв резервен капацитет ни е необходим. Прекалено упростено е да кажем, че ни е необходим 100% резервен капацитет. Е, необходимо е да продължим да обсъждаме е, тази тема. После, доста от изказалите се е, коментираха е, цифрата 55 грама емисии като стандартна. Коментирахте, че това може би е свързано с, с е, така, дебата, който се води в Германия. Аз не мисля, че е така. Комисията, когато предлагаше тази цифра, изрично поясни, че тя отразява цялата така прогноза за енергийния пазар, а също и реалистичната прогноза на база на необходимостта да се отчитат и климатичните промени и да се работи с реални пазарни цени. Европейската инвестиционна банка поне от 2013 не е, подкрепя които да са свързани, които не са свързани с този стандарт. Според мен е, политиката да се ограничават субсидиите за използване на вещества, които замърсяват е, околната среда. Така че тези 550 е, грама се отнасят само до мощности, които използват този тип замърсяващи суровини. Не следва да субсидираме е, производство, което е, влияе отрицателно на околната среда и допринася за парни, емисии на парникови газове. После коментирахте разликата на цената в търговете за слънчева енергия в Дания, Германия и Полша. И също тук се говори въобще за разликата в разходите. сега риска се прехвърля върху разходите. Аз върху разходите. Аз лично не коментирах много този въпрос, Инвестициите в, е, европейс... в енергийни мощности са е, капиталови инвестиции и е много, много малко може да се направи в целия процес на инвестиране е, за умекотяване на риска, така че се търсят други възможности технологично, които да дадат по-стабилни е, перспективи. И в такъв смисъл, и, и това са политически и административни а, е, перспективи. Така че е, всички стабилността се отразява на, е, на плащанията на премиите, които се плащат за риска. И е, това също се отразява на инвестициите. Та да се върнем на първоначалния въпрос. Е, в Европа цената на капитала за възобновяеми източници е много различен в различните страни членки. Капитала, който се употребява за инвестиции. И тук вече въпросът е свързан с различния капацитет или различните характеристики на това как каква възвръщаемост носят тези инвестиции. Е, разходите на, за инвестициите са различни. Така че господин Турмес, е, това, което казва, че проектите са едни и същи в Дания и в Полша, по, според нашия анализ, е, тук трябва да се обърне именно внимание на разликите в това отношение, в цената на, на капитала. Комисията ще трябва да разгледа именно този проблем. Каква е цената на капитала за инвестиции в различните страни членки? Надявам се, че отговорих на повечето въпроси. Много благодаря, господин Бук, представляващ Агора политиката в областта на енергийният отрасъл. Сега госпожа Ниес. Благодаря. Е, що се отнася до механизма за капацитета, вече говори е, господин Бук. Наистина не можем да подходим на принципа това е черно, това е бяло. Е, също така просто да попълним някакви полета с извършване или не. Има най-различни възможности в областта на енергийната ефективност, които могат да допринесат, за да може наистина в Европа да има а, политика, която да отговаря на необходимостта от една страна и от друга страна на наличните ресурси. Това е изключително важно да се има предвид в преходния период. Много е важно да се имат предвид между системните връзки. Много важен е този аспект в подхода в ЕС, създавайки съответните механизми. И в крайна сметка, може би те ще бъдат преходни, както казах в началото, но след това е, след оценката, която ще се направи на ресурсите, на адекватността на е, ресурсите, нужно е също така да има не е, отделен подход от отделните държави членки, за да може в крайна сметка да се постигне ефективно управление на системата, да може да се възползват всички от единните възможности, за да може наистина да се стигне до оптималната роля на механизма. Това, ако мога да каже, музика за ушите за следващото поколение. Това е много важно в крайна сметка при изграждането на механизмите капацитет. Следващия въпрос, госпожа Вернер, мисля, раз, се спря на въпроса за цените и разликата. Да, действително би било ужасно. Напълно съм съгласна с вас, че във времето, когато искаме да интегрираме, това наистина няма да бъде удачно. Обаче, има много липсващи връзки. Господин Холт също каза това. Наистина, липсата е много скъпо нещо за Европа, когато няма тази връзка, защото много от капацитета е на практика натрупан на север и, например, капацитета между Германия и е, Дания не може да се използва с пълен капацитет. Това е изключително важно. Е, той всъщност намалява, така че в крайна сметка много важно е да се разгледа от политическа гледна точка това решение. Е, капацитета за раз е много важен да бъде разгледан. Взимането на решението в крайна сметка ще бъде взето от политиците. Те ще решат по какъв начин да се разреши този въпрос. Казвате, че АЦЕР трябва да бъде по-силен, Агенцията за на енергийните регулатори. Наистина трябва да се разгледат къде са пунктовете, където няма движение в европейските системи, къде има претоварване. От друга страна обаче, ако искаме вътрешния енергиен пазар да се развие, трябва да има по-добро регламентирана, оптимизирана система. И от 2009 година АЦЕР опита можем да се получим, защото там наистина имаше процес на по-добро взимане на решение и дейността обхвани и нови области, както знаем. По-нататък бе зададен въпрос е, за Румъния, а после и Гърция относно сигурността на доставките, особено в студени периоди. Тогава шанса е 1% наистина през януари, минус 20%, 20 градуса и дори по-ниска да падне температурата, нали? Но всяка година ли казвате, че това се случва? Извинявайте в такъв случай, но това, което ние разработвахме като различни варианти и хипотези, не беше много често срещана практика. Место регионално решение, всяка една страна да се опитва да си реши проблема за себе си. Това очевидно няма да е решение. Е необходимо да има регионално сътрудничество. Това пак зависи обаче от регулаторите, от политиците и в крайна сметка това е целта на този пакет. В Европейската е, комисия се подготвя също доклад на тази насока, така че да се намери въпроса, е, който може да помогне да се разреши проблема за тези държави и региони. И още нещо – във връзка с онези държави, които хората използват въглище, за да отоплят домовете си. Да знаем за този проблем. Обикновен отговор е да се даде възможност на тези хора. Аз съм германка и ние имаме KFW, банка, която всъщност дава на подобни хора кредити с нулева лихва, за да могат те да разрешат проблема си във връзка с отоплението. Наистина, искам да подчертая, че не се забелязва преход там, където изкуствено се задържат процесите. Благодаря, председателя. За по... Благодаря ви, вие представихте позицията на НСОЕ. И сега заповядайте вие, господин Паулин. Да, първият въпрос, който ми бе зададен, беше във връзка с сигурността на доставките. Отговорът е да единствено енергийния такъв пазар, специализиран, може да даде отговор и да подаде ясни сигнали, както за инвестиции, така да предостави и приходи за инвестициите. Подобна хипотеза нивото на сигурност на доставките всъщност зависи от економическите резултати на пазара. Това също ще бъде е, свързано също така и с е, натоварването. И този вид сигурност на доставките, дали ще бъде се както днешните или по-висок, е, ще зависи от развитието. Ако искаме по-високо ниво, т.е. над економическите резултати на пазара, тогава са необходими допълнителни капиталовложения или механизъм за разработване и увеличаване на капацитета. Има и други хипотези, при които подобни механизъм за, механизми за капацитет може да са, да са нужни там, когато има временни ограничения, регионална потребност от генериране на енергия и това може да се предостави от конкретна схема, включително от е, създадена в рамката на европейска схема, но не бива да се изкренява в никакъв случай цената на единния енергиен пазар. Друг въпрос във връзка с капацитета на пазарите бе зададен. Там, когато има различни норми и правила през граничен характер, да, действително, точно това се крие и проблема. Ако капацитета и пазарите се развиват по координиран начин, ако има обаче изкривяване в презграничен характер, тогава първо трябва да се направи конкретна оценка, дали е нужен подобен механизъм за капацитет на първо място, след това да се отчете презграничния характер на капацитета, да се разгледа положението в двете страни, а също така може би и съседните държави, за да може да се гарантира сигурност през граница. Един въпрос имаше във връзка с гъвкавостта Какви пазари трябва да имаме в бъдеще? Е, дали да бъдат дневни, няколко дневни, фьючерси. Всъщност отговора е всякакъв вид. Те всички могат да допринесат за сигурност на доставките е, и гъвкавостта. Един пример може да се даде в тази насока. Например, IPEC спот. Това е най-ликвидният спот е, пазар. Различни продукти се създават, 15-30 минутни продукти, т.е. все по-близко до доставката продукти, които помагат за предоставане на гъвкавост физическа на пазарите. 30 минути преди доставката всичките участници на пазара могат да купуват или продават физически енергия на този пазар. Това е изключително важен източник на гъвкавост – и е, върви ръка за ръка с, разбира се, онези, които са зад него, т.е. физическите участници, е, най-различните е, резерви. Всичко това може да бъде използвано за целите на гъвкавостта, там където е необходимо да има намеса и колкото повече участници са свързани, толкова по-добре, защото това ще бъде наистина пазар с много участници. И освен това в ЕКС ние сме с създали и а, продукти, които са насочени към фьючерсните продукти, които ще дадат възможност за гъвкавост а, тогава, когато се използват и ИВЕИ. С други думи, краткосрочния пазар, физически аспект, на който може да се купува и продава електричество в много къси времеви прозорци. А също така, ако аз спешно имам нужда да купя а, електричество с малко предизвести, цената може да бъде много висока. Ако искам да, да предотвратя този риск, мога да използвам използвам съответно инструментите. Дългосрочния пазар ще ми даде застраховка срещу тези е, колебливости и високи цени на е, е, краткосрочния пазар. Тоест, австрийския пазар тук наистина е водещ, именно поради ликвидността си и начина по който се осъществява дейността на практика. И нещо, което ограничава всичко това на практика са регулаторните рамки, които все още не дават достатъчно а, а, стимули на участниците, за да могат да използват подобни продукти, които са налични. Ние много, а, разбира се, засягаме често въпроса, кое е първо яйцето или кокошката, но в крайна сметка това е много важно да се разгледа и използва в бъдещия пазар. Благодаря. Председателя. Един въпрос ако ми позволите. А между другото, ако бих искал да кажа, че ако има въпрос, на който не сте получили отговор от ораторите, може би да се, може да се отговори допълнително, а, но като че ли няма такъв, така че нека да благодарим на ораторите, да благодарим на участниците. Е, изключително много въпроси бяха зададени с е, много богати отговори. Благодаря на нашите гости и сега преминаваме към втората част на нашето изслушване. Въпросите във връзката с интегриране на ВИ на пазарите, възможности и пречки. Бих желал да започна с първият оратор. Разбира се, моля госта да дойде тук на президиума. Господин Хозе Донозо, генерален директор на УНЕФ. Това е, е Испанска фотоволтаична асоциация. Ще бъде много интересно да чуем е, вашата презентация в хода на разискванията. Господин Доносо е генерален директор, който представлява фотоволтаичния пазар в Испания, а както знаем, е, в Испания има много слънчева енергия. Надявам се. И така, заповядайте, господина. Ето това копче трябва да натиснете. и Микрофона ще се включи. Е, имате 23 езика на ваше разположение. Използвайте който желаете. Испански, може би. Окей. Okay, I... Sorry for to pass. Is it okay? Para pasar for the go Next to you. Ah, okay. Yeah. yeah. Okay. Sorry. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for for giving me the благодаря за тази възможност да представя нашите идеи на този форум. През последните години ние сме свидетели на впечатляващо увеличаване на е, е, ВЕИ в света. Над 80%, 89% последната година от фотоволтаични. Тоест, е, ВИ е, са не само по-чисти, но и по-ефтини енергоисточници. Препятствията обаче за е, включването им в пазара е, е, са сериозни. Защо? Е, първо, е, правна несигурност. Не, много важно на този етап е, директивата, която обсъжда парламента, да възстанови е, е, баланса в нещата защото само комисията може да внуши, да предаде тази идея за правна сигурност, което на практика ще означава по-малко разходи за енергетика повече риск, по-високи цени, разбира се. Това е основен принцип. Втората важна тема е дългосрочно ценово планиране. Е, бихме искали да е, се интегрираме в пазара, казват много. Искаме да участваме в пазара, но проблемите, че Структурата на пазара днес е структура от преди 40 години. И сега а, има все по-голям дял на такива енергийни източници, които имат вари... променливи а, цени. И се получава едно сериозно противоречие. Ако ние се придържаме към Парицко Парижското споразумение. Това означава всяка година да се увеличават енергийните а, веи на нашите пазари, но ако въвеждаме електроенергия на нулева цена, тогава а, ще имаме пазар, където а, ще определяща маргиналната цена. А, значи трябва да създадем нов пазар, който да отговаря на новите реалности по отношение на ВЕИ това не е, е, е реалност, която може да се адаптира към структурата на пазара. По-скоро структурата на пазара трябва да се пригоди към реалностите. И след това у, националните правителства, когато съвета казва, че целта е 27%, е това е нищо, това е най-банално. Е, трябва да видим дали има реална воля от националните правителства да изпълняват договорното в Париж. Същевременно те трябва да видят дали реалностите в свите дават такава възможност. Трябва да увеличим тези 27% до една реална е, цел, която да праща сигнал на пазара, че всъщност правителствата са готови да изпълнят е, договорници от, от Париж е, това означава, е, това ще е така стимул на технолог... да се инвестира в технологиите в Европа и Европа да вземе водещо е, място в глобален мащаб в енергийния свят. Следващия проблем е свръх е, мощностите. Ако няма готовност е, да се изгради е, по-чиста е, енергиен пазар, тогава е, ще бъде, е, трудностите пред пазара ще са все по-големи. Намаляване разходите за електроенергия означава повече конкуренция, е, принос към е, изменение е, в климата, е, водеща роля на Европа в, е, това отношение и нови предизвикателства, нови е, технологични развития, интелигентните градове, е, така че е, потребителят да бъде активен, е, изцяло нов подход към електроенергията, е, на което ще трябва да сме свидетели в следващите няколко години. В а, всяка година а, е, сме свидетели на економически бариери пред само а, потреблението. А, значи, това означава да се е, е, е плаща, когато е, има някаква е, е, когато се случи нещо изваредно. Но няма такса за използването на електроенергия в къщи в домакинството. Никой не плаща е, такса за нещо, което той сам е изградил и сам потребява. Е, не, трябва, все повече административни бариери възникват. Ние трябва действително да да ги преодоляваме. Административните бариери не трябва да са пречка. Трябва да имаме кратка административна процедура, която да отговаря на реалният обем на, на проекта. Разбра... Чухме от предходните преждоговорища колко важно е да има едно широко участие А, трябва да имаме съхраняване на, а, на мощности. И това да става на конкурентни цени на пазара. А, адаптиране на екологичното законодателство, особено а, за общините, е, а, където те трябва да адаптират само задоволяването към изискванията на регламента. Значи е, имаме е, различни възможности. Фотоволтаиците не са единствената възможност, не са единствен източник на чист, за чиста електроенергия, но те са е, същевременно източник на чиста и конкурентоспособна и ефтина електроенергия. Благодаря много за вашите думи. Сега може е, сега ще дам думата на господин Арно Шаперон, е, заместник председател на европейските, е, по европейските въпроси към Тотал. Това е една от четирите най-големи петролни компании и водещ оператор в солар, фото, соларната, фотоволтичната енергетика. Над 100 хиляди души работят в вашето предприятие. Наистина огромен брой хора, огромен брой е, е, дейности. Тотал имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми депутати. Благодаря, че представихте нашата компания тотално. Нека да кажа, че освен нашата дейност по слънчева енергия, доставки на нефти и газ, ние сега работим много сериозно в областта на акумулатори. Ние сме, освен това, и е, търговец, и търговец на дребно е, на газ е, в е, Белгия. Е, е, придобихме компанията Амбирис 4 милиона потребители дневно, 2 милиона в Африка. Та, интегрирането на климата в нашата стратегия разчита на три а, стълба. Първо, разработка на възобновяема енергия, да може така, че ниско въглеродната енергия да заема все по-голяма част. Също да бъдем едни от водещите в областта на слънчевата енергия и биотехнологиите. Първия стълб е да подобряваме енергийна ефективност, като разбира се се съобразяваме и с клиентите си. Цена, цената на въглерода. Това е основен момент от прехода и това е от критично значение. Ние не можем да разчитаме е, повече на цена, която е спряла на 5 евро на тона. Схемата за търговия за емисии е сложна и е, очакванията на търговците не са много окоръжителни. Затова е необходимо да има пазарни мерки. Доста интересен е примера на Обединеното кралство. Комбинацията на мощности там е довело до сериозни економии. Тотал оценява вече е, нашите перспективи за, за инвестиции на база 30 долара цена. По отношение, отношение на директивата за електроенергията и не е добре да се регулира материята на търговете. Те трябва да се организират от технологичните а, центрове, за да се отчетат различни съображения, като се планират а, тези търгове и на локално и на национално ниво. Трябва да се отчитат е, флуктуацията на цените и приоритетите за, за управление. Многогодишен план за търгове тук вече зависи колко е, често ще има покана за участие в такива търгове. Затова индустрията трябва да има поне е, така поглед върху това какво ще се случва в следващите три години по отношение на търговете. Да се включват е, възобновяеми е, енергийни източници в структурата на пазара. Да се, 50% се очаква да е дела на ВИ до 2300 е, с 20% търсене за възобновяеми. Това означава, че все повече ще има дни, където 100% се използва възобновяема енергия. Тогава трябва да има повече гъвкавост в структурата на пазара. Трябва да се насърчават бизнес модели, които да, прове... да осигуряват такава гъвкавост. После, газ. Много се радвам, че стана дума и тук е, газ, употребата на газ е, създава възможност за много голяма гъвкавост и да се постигат оптимални решения за ВЕИ. Е, тя дава възможност и за резервни решения. После, управление на търсенето. Това е ключов приоритет. Трябва да се търсят повече възможности за ВЕИ. Управляване на доставките трябва да е, се управлява излишъка на е, доставка на мощности от възобновяема енергия в определени е, части от деня или в слънчеви дни или по, през уикенда. Предложението на комисията ние бихме могли да, да го подкрепим в това отношение. Има обаче и е, две приоритета, е, две условия. Първо, е, да излезе системата за приоритетно разпределяне и е, да не се налагат ограничения, също така и да има адекватно компенсиране за намаляването на доставки на ВЕИ европейския пазар на енергетика ще може да бъде преструктуриран, когато се е, предоставят е, решения и за крайния потребител. Ако се увеличават е, възобновяемите енергии с нула разходи, това ще има последици за свръхкапацитета на пазара. Комисията е права да иска от, цените, да, от страните да изтегля, да се откажат от системата на регулирани цени и да се създаде рамка за различни източници на доходи. Второ, индустриална стратегия за европейски доставки слънчевите панели, примерно, да има европе... Е, стимули за европейското производство, като се има предвид, че е, има много агресивна китайска политика. Това не може да бъде повторено като система в други е, е, области на техниката, като примерно роботи, акумулатори и така нататък. Необходимо е да има политика по отношение на иновациите и научните изследвания е, защото за сега тази дейност не е достатъчна, за да гарантира конкурентоспособността на европейската индустрия. Централи... Е, централизирани и децентрализирани е, мощности всъщност е, се развиват едновременно. Въпросът е да се намери най ефективният разход за тяхното развитие. Цифровизирането развитието на енергийния пазар трябва да върви заедно с цифровизирането и трябва да се търси холистична стратегия. Speaker, uh, our... Благодаря много. Госпожа Моника Муравецка, член на борда на е, Полската асоциация на електропроизводителите. Там са включени и е, енергопроизводители, и е, оператори в индустрията. Госпожа, нашия гост работи в тази област повече от 10 години. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми членове на Европейския депутат, е, парламент, позволете да започна с някои уводни думи, господин председател. Аз съм жена и съм полякиня. неодавна беше и Международния ден на жените. Не знае дали знаете, но Полша всъщност е първата страна членка на ОИСР, която получи равнопоставеност в възнагражденията между мъжете и жените. Да, благодаря ви, наистина. Много е хубаво е, да си поляк. Вече 4 години вече има а, действително потвърждение, че има равно възнаграждение за мъжете и жените. Така че а, мога да кажа, че има две изключения. 2030 това е годината, когато Испания, според доклада, който цитирам, ще постигне такава равнопоставеност, а пък 1997 година съответно Германия, според доклада отново. Така че е, в крайна сметка да, да кажем, че може би света ще се задвижва изцяло от ВИ преди в света като цяло да се установи равно заплащане за мъжете и жените. Um, that... Несъмнено. Целите за ВЕИ 2030 година е наистина обвързваща цел за ЕС, но пък има, нямаме национални обвързващи цели. Нека не забравяме този факт. Сега, накратко, по четири проблема ще се спра. Линеарния характер, финансиращата платформа – и съответно наказанието, ако не се постигне дадена цел, трансграничното участие, схемите за субсидиране и електричество от биомаса. И така, първата тема. Ли е линейна траектория? Защо според мен тя не трябва да е задължителна? Първо, енергийния сектор не се развива по линейен начин, особено въз основа на отделните държави. Може би като цялостна общност, да, но не и по държави. Например, а, да помислим за пример, ако дадем а, различните ветрени а, централи, които са в открито море. А, дългосрочно планиране и въздействие. Така че де-факто не би трябвало да въвеждаме подобни обвързващи национални а, цели през задната врата. Нека да не се връщаме отново на тази възможност. Гъвкавостта, според мен, е изключително важно да се да позволи на държавите членки да постигнат своята цел, която според тях е по подход, който според тях е най-удачен, а най-ният подход е всъщност противоречащ на това. На второ място финансовите платформи. Първо, регламентът се казва, че комисията ще има правомощие за финансиране на платформата е, без контрол от държавите членки или Европейския парламент, между другото. Не мисля, че това е удачно. Защо трябва да разполагаме с този инструмент? Първо, подкрепяйки проектите в областта на възобновяема енергия извън основните държави донорки, няма да разреши проблема. Не ме разбирайте погрешно. Зная какво се крие зад това. Разработване на ВЕИ там, където е най-рентабилно. А, а пък в Европа милиарда евро не следва този принцип – сега вече е твърде късно да се направи това, защото в бъдеще наистина веи трябва да бъдат основани на пазара, вече бе казано това. Не мога да се съглася, че никога няма да бъдат пазарно базирани. Ораторите преди мен казаха, че те вече са ефтини, така че могат да се базират на пазарните принципи. Тогава няма да имаме нужда от подобни методи на финансиране. Трансгранично участие. Отново. Държавите членки да плащат за подкрепата на развитието на този аспект в други държави членки извън границите и мисля, че не е подходящо. Да, е, ВИ трябва да се разработи там, където е най-рентабилно да съществувате. Но разбира се, отново искам да кажа, че е, надали трябва задължително да изграждаме участие, трансгранично 10% най-напред, след това 15%, много надалеч отива подобно предложение. И последният въпрос, който според мен е много важен – биомасата. Има дискриминация срещу биомасата в рамките на ВЕИ. Имам предвид пакета, който сега се разисква. Електричеството от биомасата не се изчислява към целта, освен ако не се използва в когенерация високо ефективно. Обаче искам да ви кажа всъщност, че това е най-ефективният начин за използване е, в е, генериращите е, централи. Така че в крайна сметка много по-скъпо би струвало различен подход, много по-разходоефективен, да се използва именно биомасата. Много важно е, че е необходимо да се предостави необходимата система и услуги, за да може да се допълни е, накъсаността по настоящем на ВИ. И на последно място исках да кажа, вече няколко пъти чуваме различните стандарти за емисиите. Няма да отделя много време, времето изтича така или иначе за моето изказване, но наистина ще има нужда, разбира се, не едно към едно, но ще ни трябва да имаме като а, а, резервен вариант традиционния начин на генериране на енергия. Така че в крайна сметка а, а, нямаме нужда от този стандарт за изпълнение на емисиите, поне не начинът по който се разглеждат те в момента, защото ще накърни сигурността на доставките, особено в някои държави. Няма да кажа сега точно за кои имам предвид. И положителна светлина. В събота почти 20% вятър имаше в баланса в Европа. В Полша на седмо място 18%. Вятъра беше в, използван в баланса на генериране на енергия. Имаме още повече капацитет, между другото от Дания, която в момента виждате е на първо място. Благодаря много, господин председател. Благодаря и за вашето експозе. И сега преминаваме към въпросите и отговорите. Започваме с доставчиците, как, е, с докладчиците, както и по-рано, господин Карич най-напред, е, дизайн на енергийния пазар. Uh, one... Един въпрос, доста простичък. По ВЕИ и субсидиите. Какво трябва да се случи, за да разработваме ВЕИ без да ги субсидираме? различни видове ли е, ВЕИ трябва да са, за различни пазари ли става дума, регулаторни проблеми ли, при изграждане на пазара, какво трябва да направим, за да се развиват е, ВЕИ, без да трябва да ги субсидираме. Благодаря господин Бланко Лопес по възобновяемите. Благодаря. Имам въпроси. Повечето от въпросите, които бих задал, вие знаете. Бих искала да кажа нещо за различията в заплащането е, Испания беше след първите, които е, установиха такава, такава разлика между сплащане за мъже и жени. Но благодаря за презентацията ви. Вие е, казвате, че пазар на едро ни предоставя съответни дългосрочни цени. Цените се свиват, намаляват, без да се дава ясен сигнал към инвеститорите. Та да ви попитам дали предложението, което се прави за коригиране на това положение са удачни. После е, отстраняване, премахване приоритета на, на е, е, изпращането на трансфера какво трябва да направим, за да а, е, намалим замърсяването, вместо да търсим чисти енергии. И какво става с а, пазара на дребно. Какво ще кажа за възможността да се съчетае самопотреблението и използването на батерии и какво пречи на подобна комбинация? Първо, както обикновено, бих искал да питам Тотал, като, които са най-големия производител и собственик на, на батерии, на, на слънчеви батерии в Европа и е, оператор на електроенергия. Мисля, че това е, е наистина невероятно. Това показва, че е, един производител на енергия произвежда и източници. Е, говорите за е, въглеродните е, е, е, продажбите на на е, целите на, на въглерод, е, защо стоят така нещата? Огромната в една конструкция на пазара, батериите, слънчевите панели, всичко това как е, се е, съчетава. Е, госпожо, към вас един въпрос. Благодаря ви за чудесния коментар за равноправите между половете. Но вие давате ли си сметка, за огромното противоречие във вашите изказвания. Вие искате субсидии за нови горива, въпреки че при 10 години Г-20 казаха е, нека да е, оставим е, субсидия на страна. 2015 се правиха нови субсидии за ново производство на, на въглища. Вие искате нови субсидии за ново производство на въглища. И също времено кажете, че е, ВЕИ не трябва да получават субсидии. Това е едно противоречие, което сочи колко непоследователни е, е, са вашите мисли предложение към полския е, сектор електро, е, на електроенергия. 45 евро на мегаватт час е цената на енергията от е, вятъра. Е, знае, че имате крупен е, крайбрежен е, ветрови проект. Ако имате съответните възможности да снижите капиталните разходи. Това няма ли да е една чудесна възможност за Полша, полския сектор или електроенергиен? Имате е, е, четири е, големи мощности ветрогенератори в морето. Това отговаря хиляди работни места в Гданс, Диня и така нататък. И това не е ли, не е ли е начин да се излезе от конфронтационната ситуация, в която се намират? Бих искала да зная как, е, е, какво мислите по въпроса, дали е, трябва да имаме по-високи обвързващи цели за обновяемите и в, в времевия контекст как го виждате това? Средносрочно ли трябва? Е, е, в средносрочен план, да или не, е, или, или можем и по-бързо да, да се придвижваме към тези цели. И след това, разбира се, това е важен въпрос, след това как би могло да стане, ако е така. Госпожа Гостев има думата. Благодаря, господин Въпросът ми е кратък. Комисията предлага преразглеждане на директивата за обновяемите. Но би трябвало е, колкото по че отговарят на новите критерии на енергийните източи, толкова по-добре да се приемат от е, обществеността. Въпросът е, мислите ли всъщност, че технологичният неутралитет е, изисква в а, тези а, търгове да се а, ще даде тласък на е, сектора. My question going to Mrs. Moravetska. Thank you for your early warning. It, it's... Е, към госпожа Моравецка. Благодаря за вашето ранно предупреждение. Аз е, искам да се върна към е, критичните бележки относно финансирането от е, държавите членки, които изостават. Е, тук не става дума за моркова и пръчката, тук става дума само за наказанието, само за пръчката. Впечатлението ми е, че е, това би могло да повлияе на държавите членки да занижат целите си, за да избегнат пръчката, финансовите санкции. Е, тоест, е, ще се получи едно разминаване в амбициите между държавите членки. Мислите ли, не мислите ли вие така? Колик Скролец. Благодаря, господин председател. Искам да ви е, припомня е, заглавието на днешното изслушване. Темата. Е, защото въпросът е къде точно изпускаме гражданите. посланието на комисията е, че гражданите са в центъра на законодателното предложение. И сега чувам много за производството на енергия от ВИ, за приоритетите за свързване на мрежата. Но тук се поставя и въпроса за производството на топлина. Енергетиката е свързана не само с е, електричество, но и с производство на топлина. Енергия за отопление. Госпожа Ниблер. Имам един специфичен въпрос, насочен е към всички, не знае кой ще отговори. Директивата се, говори, се включва и горското стопанство, устой, критерии за устойчивост и за е, управление на горите. Не разбирам и въпросът ми е дали е необходимо дали всички анализи на комисията са довели до, това, до този резултат, че е, е горското управление, което е добро в общо взето в Европа, е, е, че се води е, по начин, който не води до устойчивост е, и това, което се предлага, няма ли да увеличи бюрокрацията и да натовари допълнително е, горските стопанства? Има ли достатъчно сериозни основания за това, което се предлага или то може да бъде отхвърлено? Благодаря, господин Калев. Благодаря. Много се радвам на новината за това, че жените и мъжете получават еднакво възнаграждение в Польша. Много удачно е това, което казахте за биомасата. Следва да помислим и по тази тема. Е, производството на биогорива като цяло е тема, която следва да бъде обсъждана и се надявам да го направим конструктивно. Не... Вие смятате, че няма да се постигне 37% цел на възобновяеми. Ние обаче искаме Европа да бъде водеща в това отношение и много мнозина тук в парламента счита, че тази цел е дори твърде ниска. Ние постигнахме е, без никакъв усилие е, е, стигнахме цифрата 23, така че е, малко по-високата цифра, надали ще ни затрудни. Разбира се, винаги можем да обсъждаме. Благодаря. Господин Краснодепски. Господин а, е, Турмес много описа много оптимистично бъдещето на Полша с а, огромния брой източници на ВЕИ. Не трябва да се забравя обаче колко години отне това преструктуриране на Германия. И какво е количеството на енергия, произвеждана от кафяви въглища там. Решението Оценките са, че да се спре това производство ще отнеме 25 години. Искам да попитам представителката на Полша как, как се отрази новия стандарт за емисиите или как ще се отрази новия стандарт за емисиите, предлаган в пакета. Вероятно, всяка страна ще трябва да отчете собственото си положение в такъв смисъл. Благодаря, не виждам други желания за изказвания. Ако мога и аз самия да задам един-два въпроса, това е председателят. Първият ми въпрос към тримата ни гости. Как Какви са а, перспективите? Кога без а, програма за а, подкрепа на енергийните източници и възобновяемите енергийни източници? Ние започнахме с дискусията за този енергиен пазар през 2013 и предполагахме, че ще постигнем целите 2020-2022. Discussion on this topic on all the energy resources, of course, not on, on the renewables. Second... Става дума по принцип за енергийни източници, не само за възобновяеми. После малко по-провокативен въпрос. Възможно ли е по принцип пазара на капацитетна на ВИ да стимулира пазара. Смятате ли, че това може да се получи? Не виждам други желаящи да задават въпроси, е, затова оставям на вас е, да решите кой да започне с отговорите представителя на Тотал. Ще се опитам да отговоря на въпроса за субсидиите. Той е, е най-труден и всички търсим грала там. Е, Отначало беше ясно, защото производителите е, си определяха цените, но днес отново така провокативно да кажа, има субсидии за производството, като има производство на ядрена енергия, два и половина или три пъти по-ефтино от е, слънчевата енергия, така че е, е, структурата на пазара трябва абсолютно да се промени. Трябва да се промени и теорията. Е, това още не е направено. Необходимо е да се направят симулации и да разгледаме какво е търсенето в последните пет години, е, какво ще е положението с структура на енергопотреблението определена така час по час и ден по, е, по ден е, с е, така примерно 100% електричество от ВИ, за да се определят тези съотношения. Така че Нямам а, отговор, но в бъдеще слънчевата енергия ще бъде най-ефтина. И това, което се постига в е, Германия или Дания, ще бъде прехвърлено в Португалия и Испания и тогава цената там няма да е 55, а 30. Е, та, много е сложна системата и прости отговори няма. В е, предходния централизиран свят беше по-лесно. Сега трябва да има модели. И според мен, подобно а, е, с, съхраняващите установки, ние трябва да имаме различни а, е, източници на доходи. А, не е економично да вкарваме в момента а, източници за съхранение в системата. Но, а, примерно, ако в мрежата има допълнителни мощности, тогава може да се търсят такива, за да има и економии. Та, това е отговора на първият ми въпрос. Много сериозно трябва да обмислим нещата. А, простият отговор е да, в бъдеще има нужда и от субсидии, но всички видове енергии има нужда от субсидии. Обаче трябва нещата да се погледнат под различен ъгъл, трябва да се структурира пазара по различен начин, тогава да се мисли за субсидиите. Клод Тюрмес зададе е, въпрос за цената на въглерода Това би могло да е, е частично решение. Пазара на схемата за търговия с емисии няма да даде правилен сигнал. Години ще минат преди това да се случи. Сега очакваме решението на триалога. Всички знаят, че от това ще се определят нещата цената на въглерода, поне в Обединеното кралство, е успешен метод. И това е един от, едно от решенията, които трябва да се обмислят в страните членки. Големите е, търговски сгради, е, да, но това, което се случва сега и вие като потребители, аз също съм потребител, мога да си сложа соларни панели на покрива, мога да използвам електрическа кола, да си минимизирам разходите, да оптимизирам потреблението. Сложно ще е и ще имам някакво решение, ще ми го предложат. И тези, които ми го предложат, сигурно ще се свържат с Телекома, с Google, ще се опитат да е, укрупнят услугите, за да извадят е, максимални печалби нали, от тази си дейност, от бизнес към потребител. Така че е, в момента е много по-лесно да има решение за, за комбинирано употребление е, в е, така е, търговската област, в, в, в, в търговските сгради. Това ще се случи и то в, в, все, все по-нарастващи темпове. После. Неутралността на предлаганата технология. Абсолютно задължително. Абсолютно сме против това да се налага неутралитет на технологията. Възобновяемата енергия е абсолютно свързана с територията. Не може е, да има на едно място и толкова вятър, колкото има слънце. Така че трябва да има някакъв вид комбиниране на, на ниво район или на ниво страна. Значи страната да управлява е, е своята територия, да е, дава на индустрията възможност да се конкурира на световно ниво. Това е много важно ветровата енергия също трябва да може да се конкурира с Китай. Вече в областта на слънчевите панели това е трудно. Надявам се вашата комисия определено да се пребори с това предложение. После, благодаря много за зададените въпроси. Аз се ограничих да коментирам само горива, но е, с удоволствие мога да говоря и за е, горското дело, биомасата, защото ние в е, Тотал считаме, че в предложението на комисията по отношение на биотехнологиите има много какво да се направи за добро няма да коментирам днес. Днес темата беше повече електричество. Определено обаче ви е, призовавам и е, съм готов. Поканете ме и ще говоря за биогоривата. Председателя, благодаря много, господин Шапарон. Е, Заместник президент на Тотел. И сега. Испанска асоциация а, фотоволтаична енергия. Заповядайте, господин Доносо. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с много нещата, които каза господин Шаперон. Но позволете сега да споделя мислите си по този въпрос. Първо, работя с ВИ вече повече от 30 години. И аз имам непрекъснатата практика, непрекъснато да ми задават един и същи въпрос. Кога ще бъдат две и конкурентно способни? Кога няма да имат нужда повече от субсидии? Ами всъщност бариерите ни бяха поставени, които ни пречат да станем жизнеспособни. Възобновяемите енергийни източници са конкурентоспособни, но какво означава конкурентоспособност в този контекст? В Испания, например, ще има търк за ВЕИ. Ако не беше толкова лошо съставен този търк, и аз съм убеден, че той беше наистина лошо организиран, ако беше основан на цена за киловатт е, часа, щеше да се стигне до цена 40 евро. 45 е цената през последната година в е, Испания. Така че това е конкурентно способност, имайки предвид сегашните условия на пазара. Не са перфектните, искам да подчертая това, и това е един от големите проблеми с проекто директивата, защото не се поемат рискове. Ние имаме цел за 2050 година. До тогава искаме да декарбонизираме цялата економика, особено енергийния отрасъл. Значи трябва да отправим конкретен сигнал – а по-нататък необходимо е да очертаем и а, нашата траектория, за да постигнем съответно целта си 100% спрямо заложената цел и срок. Ако кажем 27%, това означава, че просто забравяме за следващите 20 години какво домашно работа трябва да изпълним какви са задачите ни. Трябва да бъдем наистина реалистични в целеполагането. и целта трябва да бъде коректна. Поне 30-33%. Тази цел 27% е просто обичайната ни практика, нищо повече. Ще бъде много трудно да се инвестира в друг източник, енергиен източник. И имайки предвид тази цел, 27%, тя бе изчислена в абсолютно измерение, възоснова на целите ефективност 27% и толкова. Но ако целта се повиши, ако работим с по-малък общ знаменател – ще трябва да отправим и сигнал към света, освен това, че на Европа може да се вярва, че Европа наистина иска да внесе промени в своята енергийна економика и че всичко това е обвързващо. Защо? Защото трудно ще се повярва, че някои държави, е, които са казали, че отричат конкретни условия, всъщност те просто по този начин търсят едно извинение – а нашата репутация, за а, нашия образ пред света, какво да кажем за това? Необходимо е да работим за постигане на целите, които са зададени на глобално ниво. И сега остава въпросът за технологическата неутралност. За нас е очевидно, че първо искаме да работим по най-конкурентно способните проекти. По тези проекти, които съответстват на съществуващите условия на пазара. Но, ако освен това искаме да оправим и сигнал към отрасъла, към онези, които разработват технологиите, а именно сигнал, че Европа иска чиста енергия, да отправим сигнал, че ние сме и лидери в технологията. Тогава трябва да отправим именно този сигнал, а именно, че ще има пазари, които ще носят печалба, ако е, се появят инвеститори. Говорихме по-рано за слънчеви панели и фотоволтаични енергия. 30, 33% са панелите от проекта. Има и други елементи, които са включени, други аспекти, които също дават добавена полза. И европейската промишленост би могла да разработи нови структури, може да инвестира и ще има и добавена полза за Европа, а ние можем да играем значима роля – в развитието на технологиите в фотоволтаичния сектор. Наистина панелите са с а, малка печалба и търговете свалят още повече тази цена. Знаем, че през следващите няколко години с 20 или 25% вероятно ще намалеят разходите. Очевидно бих желал да говоря и за общностите, за колективни разпоредби. Това е най-добрият начин да позволим на всички да споделят ползата и печалбата от производството на фотоволтаична енергия. Ние в нашата страна е, отстояваме тези принципи. Директивата трябва ясно да окаже, че гражданите не могат да бъдат, не може да им се забрани да се организират като, например, група съседи, да могат да инвестират в инсталация слънчеви батерии, които всъщност да отговорят на някои конкретни техни потребности. Не бива директивата да забранява това. наистина, непрекъснато Европейския парламент казва овластяване на гражданите, на потребителите, но това трябва да стане реалност. колективна доставка на енергия е правилната стъпка. Благодаря, председатели. Благодаря, госпожа Моравиеска. Заповядайте. Да, благодаря ви. Искам да добавя няколко думи относно това, кога според мен ВИ и няма да имат нужда от субсидиране. Съгласна съм с казаното от господин Шаперон. Трябва да разгледаме проблема по различен начин, да разгледаме и цената, но трябва да погледнем също така и разходите на техно... за технология нивата на цена на електричество през жизнения цикъл на проектите. Това е изключително важно да се анализира на пазарите, на слънчевия пазар, е, вероятно. Е, вероятно слънчевата енергия скоро ще бъде най-ефтината енергия, най-ефтиният източник на енергия. Тогава защо трябва да го субсидираме? Защо да изкривяваме този пазар, така да се каже? Сега това е проблем, че се унищожава този пазар, но мисля, че скоро ще можем да отстраним този проблем. И, и аз съм убедена, че е, е, светът в бъдеще ще може да използва само ВИ. Тогава, когато има въпрос за изграждане на хранилище, за съхранение на енергия, сега има много е, скъпи компоненти от технологията. По-рано говорихме по тези въпроси, но те ще поевтиняват. Не знае кога ще се случи това, обаче съм сигурен, че ще стане. И сега е на въпроса, който бе зададен по отношение на това, че имам непоследователност. Аз не искам наистина субсидии за нови а, търгове. 150, така както се записано, изключва а, както съществуващите, така и новите търгове от пазар за капацитет. Вече отговорих, надявам се, на въпроса какво би означавало за Полша това. Ами просто ще спре електричеството на практика ще загубим повечето от нашия капацитет. 25 гигавата, това е всъщност нашето върхово е, напрежение, което се изисква през зимата. Е, не е възможно. Така че в крайна сметка не отстоявам за нов търг, нова покана. Аз всъщност отстоявам онова, което, към което призовава комисията в доклада. Не знае дали отбелязахте, но в зимния пакет има доклад за капацитета на пазара, има и допитване и този доклад от комисията. В него се повтаря непрекъснато, че трябва да бъде технологично неутрален този пазар на капацитети. Това е отговор на въпроса при какви условия пазара за капацитет ще подкрепи ВЕИ. Те ще бъдат подкрепени, защото те дават възможност за резервния капацитет, който ще бъде необходим, дали ще бъде газ, дали ще бъде въглища, зависимост от конкретните условия, всяка една държава членка те ще предоставят твърд капацитет, но също така ще трябва да има и резерв от ВЕИ, така че е необходимо наистина по този начин да се увеличава и ВЕИ, но разбира се, трябва да има по-голям капацитет за съхраняване. Това е въпрос, който ще трябва да се разреши в последствие, така че няма непоследователност. Аз също така не казвам, че не трябва да се субсидират ВИ. Просто искам да кажа, че в бъдеще те ще станат по-ефтини, няма да има нужда от субсидии. Нещата стоят точно така просто. Може би ще се изненадате, но в другата си функция работи за електрическата асоциация в Полша и в ПТЕ и там съм известна като наистина застъпник за проекта в открито море. Мисля, че той ще бъде печеливш. Това не е само наше решение. Разбира се, европейските фондове за инфраструктура също трябва да си кажат думата, За сигурност те биха могли да помогнат. Напълно съм съгласна с казаното и съм много щастлива, че по нещо имаме единомислие. И по-нататъка за пръчката или моркова. Да, наистина платформата е пръчка. И защо тук да имаме наистина в целта за ВЕИ, а пък не присъства при енергийната ефективност, например? Тези две цели са равнопоставени, те са обвързващи европейски цели. А там пръчката отсъства. Защо? Защо има тук? По-нататък, що се отнася до а, а, пропаста, която може да се а, изгради? Ще има наказание, ако не се изпълни траекторията, която държавата членка планира да изпълни. Кога ще правим тогава? Тогава трябва да снижим амбицията, за да няма наказание. Наистина много неясни разпоредби има в финансовата платформа, в регламента. Би трябвало да бъдат много по-конкретни и да се каже конкретно а, по въпроса. За момента текстът е доста неясен. Но, да, мисля, че наистина тук има липса на амбиция. Не знае дали нещо не пропускам. Мисля, че не. Председателят, благодаря. Благодаря, че бяхте днес с нас. Наистина много работа ни чака, прекрасна работа. Директиви, регламент, които трябва да обсъдим. Седем докладчика, защото сляхме две директиви от 8-те в един доклад. Много тясно сътрудничество работят до докладчиците много важен е този въпрос, че всичко е координирано, съгласувано. Това е най-големия пакет, всъщност, по който се работи по-настоящен в ЕС. Не само в енергийната област, а по принцип. Осем законодателни проекта, които се обсъждат. Много благодаря за това, че ни подкрепихте и помогнахте. Моля за вашите аплодисменти за нашите оратори. Благодаря. Uh, Tomorrow. Уважаеми приятели, е, утре ще продължим преди обяд нашата работа относно доклада Тюрмес, управление на енергийния съюз и доклада на ГЕРЕК, е, енергийна ефективност, е, преразглеждане на директивата. Така че ще продължим в същия дух. Електричество или пакета за чиста енергия, зимния енергиен пакет, както искате го наречете. Благодаря.